предложение от политическа група и е с най-малко 40 депутати. Така, първият точка от списъка ни за гласуване, многодишна финансова рамка, препоръка на Деяне и Калфин. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Мога ли да задам още веднъж въпроса? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. И докладът е прият. Преминаваме Wir kommen zum Bericht Traskowski. Преминаваме сега към а, доклада Трасковски. Изменение първо. Всички тези гласувания ще бъдат поимени. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 2. Първоначалният текст. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се. Изменение второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Моля, гласувайте. Gestimmt. Geschlossen. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст на параграф 3. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Параграф 4. Първоначален текст. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. На здраве, каза председателя, защото някой кихна. А, стига толкова, казва председателя. А, а, продължаваме да гласуваме е, изменение. Четвърто. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 5 от оригиналния текст. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега точка 6 от а, първоначалния вид на текста. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. който е за да гласува, в този път вече е явно гласуване, против, възържали се, отхвърля се. Преминаваме към господин Карас по процедурен въпрос. не можах да участвам в гласуването, защото устройството на моето място тук не работи. Това ще бъде отразено в протокола, господин Карас. Сега а, преминаваме към електронно поименно гласуване на решението като цяло, без господин Карас. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Докладът е прият. Минаваме към доклада Лавия, е, коригиращ бюджет номер 7. Електронно ще гласуваме. Моля гласувате. Край на гласуването. Приема се. И така, още веднъж един доклад на Лавия, този път коригираш бюджет 8. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. А, приема се. Честито на докладчика. Преминаваме към докладът на Пленкович. Съгласно съответното правило от вътрешния ни правилник, къде е докладчика? Няма дебат, който се предвижда по този доклад. Искам да благодаря на ЕНБ за това, че ми даде възможност да изготвя този доклад. Това е първият ми доклад. Първият доклад на харватски депутат. И, това беше много важно за работещите в Валенция. Много се радвам мисля, че парламент а, а, назначава доклад, а не, работната, а не политическата група. Сега преминаваме към гласуването, което също е по а, всичко е по, също е по именно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравление на господин Пленкович. Преминаваме сега към доклада на колегата Пак за програмата Разъм за всички. И а, гла, гласуваме по блока 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Всички други е, изменения следователно падат. Преминаваме към предложението на комисията с е, направените изменения. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Е, законодателната резолюция е, за Край на гласуването, на електронното гласуване. Приема се. Поздравление на госпожа Пак. Доклада на госпожа Костас за програмата Творческа Европа. Гласуваме по блок номер едно, кой е за, против, въздържали се, приема се, блок 2 пада. Гласуваме по предложението на комисията с изменението, Каза е за, против, въздържали се, приема се. Законодателната резолюция, по именно гласуване, режим на гласуване, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравления на докладчика, госпожа Коста. Преминаваме към доклада на колегата Такова, докладчика помоли да каже дума по процедурен въпрос. Господин Такла, имате думата. Благодаря, господин председател. Като докладчик на, по програмата Европа на гражданите искам да потвърдя убеждението на Европейския парламент, че се стремим да работим в съгласие с член 167 от договора за функционирането на Европейския съюз. И а, това е процедурата, която следваше да бъде приета към а, този акт. А, парламента прие процедурата в съгласие с предложение на комисията по член 352 в желанието си да ам, се избегне а, за, влизането в задънена улица. Искам да привлека също така вниманието на Европейския парламент а, да се опитаме да не се създава подобна а, а, по, а, подобна ситуация. Бих желал моето изказване да бъде а, включено. Благодаря, господин Такова. Изменение номер едно за правните основания, който е за. Моля, гласувайте. Против. Въздържали се. Изменения 2 до 106 отпадат. Преминаваме към поименно гласуване, окончателно гласуване, маля режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада Валян Рике Аяла Сендер – Компромис 135. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Останалите изменения падат. Преминаваме към гласуването на предложението на комисията с измененията за против, въздържали се, приема се законодателната резолюция, по именно гласуване, режим на гласуване, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. И така. Преминаваме към доклада на господин Комуцакос и е, господин Ертук. Господин Комуцакос иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, след две години и половина много силена работа днес гласуваме и с нашето гласуване е, правим голям скок напред, при това многокачествен скок във връзка с транспорта в Европа. Конкуренцията, развитието, работната заедост, това е един троен подход и това ще бъде постигнато чрез е, новата транспортна мрежа, което е в полза на всички граждани на Европа на... и особено за държави като моята, която е изправена пред сериозна безработица. Искам да благодаря на всички за извършената работа. Председателя, благодаря господин Комуцакус. И сега а, гласуваме по блок номер едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Всички други изменения падат. Преминаваме към изменен, измененото предложение на комисията. Кой е за против въздържали се? Приема се в законодателната резолюция по именно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на колегата Де Кастро. Блок номер едно гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Блок 2 пада. Предложението с измененията. Моля гласувайте за, против, въздържали се. Приема се законодателната резолюция по именно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравление на господин Де Кастро. Преминаваме към доклада на колегата Шолц Изменение на споразумението за държавните поръчки. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравление на господин Шолц. Преминаваме към доклада на господин Гроте. Едно гласуване. Кой е за? Моля гласувайте против. Въздържали се. Приема се. Поздравление на докладчика. Преминаваме към доклада РЕМЕ, допълнителна научно-изследователска програма по проекта ИТЕР. Започваме с водещата комисия. Това са 9.16 до 18.24 за против въздържали се. Приема се. След това изменение 8 е за? против въздържали се. Приема се. Искахте проверка, добре. Проверяваме електронно гласуването по а, изменение 8. Край на гласуването. Приема се. След това е изменение 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 17 за? Против?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 проекто законодателната резолюция има изменение 27 рев, режим на гласуване, край на гласуването. Отхвърля се и сега законодателната резолюция отново по именно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравление на господин Ремек. Преминаваме към доклада Скинер. Измененията на комисията. Кой е за? Кой е за? Отново питам. Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към изменение 90 по именно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 91D за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 до 32 изменения предложени от комисията за, против, въздържали се, приема се. 92 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 до 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 93 до 96 по именно гласуване, режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Гласуваха ли всички всъщност? Отхвърля се. Извинявам се, съжалявам, казва председателят. 101 за против Приеме се. Трябва да кажа, госпожи и господа, че Наистина е доста трудно да се гласува при тия условия, така че гласуваме 97 за, против, въздържали се Отхвърля се 98 по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 99 д Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 68-69 за. Против? Въздържали се? Приема се. 100 де за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 89 де за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, Приема се. Гласуваме предложението на комисията по именно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се законодателната резолюция, отново по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада Крамер а, за против въздържани, въздържали се приема се. Изменени 8. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Тук трябва да проверим. Втората част проверка с електронно гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към 10.1 за, против, отново, повтарям, 10.1 за, против, въздържали се, приема се 27 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към втората част на 10 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против против, въздържали се, приема се 18 за. Не, извинявайте, пада, каза председателя. Преминаваме към 29. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 30. Отново електронно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към 22 за, против, въздържали се, приема се 31, Поимено гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32. Отново по именно гласуване. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Предложението на комисията, кой е за, против, въздържали се, приема се. И законодателната резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравление на господин Крама. Преминаваме към доклада на колегата Чичестер. Започваме с измененията. Кой е за? Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 40. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 41. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Извинете, казва председателя. 25 пада. Продължаваме нататък. Изменение 38. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега е предложението на Европейската комисия. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. И законодателната резолюция. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Докладът е прият. Yeah. Yeah. И да? Браво.